Първа точка – приемане на дневния ред. Няма възражение. Приемаме го. По интернет се предава заседанието ни днес. днес. На 16 езика има превод. Трета точка. Ако няма възражение, протоколите от заседанията на 22-23 януари са приети. И сега да преминем към гласуване. Четвърта точка. Европейска стратегия за развитие на протеиновите култури. Да се насърчава производство на протеинови и бобови растения в е, европейското селско стопанство. Протеиновите и бобови растения имат важно място в европейското земеделие. Те са съставки от е, фуражите, което е основа на една от основните ключовите производствени отрасли в е, земеделието, а именно скотоводството. Доклада днес е продукт на дълъг процес. Европейската комисия има намерение да представи един протеинов план на Европейския съюз до края на 18-та за да се е, лансират нови инициативи през 19-та и след това. Този доклад е, ускорява работата на Европейската комисия. Европейската комисия е, смята да вземе под внимание нашите е, съображения. Българското председателство смята да включи и тази тема в е, е, дневния ред на предстоящия съвет Агри по земеделие и рибарство. Е, Представене в е, подробности доклада. сега ще дам думата на докладчика всички сме наясно с, с значението на този доклад, няма да повтарям, само да благодаря на всички, които е, ми помогнаха в, в е, съставянето му е, различните научни среди, експерти, синдиката на селските стопани и е, успяхме да постигнем благодарение на е, помощта на всички добър е, баланс между позициите на едните и на другите. Благодаря за съдействието. Надявам се, че днес доклада ще така представи добре посланието, идеята за значението на протеиновите култури в Европа. Благодаря. Благодаря, председателя. Отново е, приветствам с добре дошли е, всички днес, представители на Европейската комисия. Сега да минем към гласуване. можем да започнем. Изменение едно на господин Бове. Кой е за? Против? Да проверим. Мисля, че отпада, но нека да проверим. Благодаря, отхвърля се. Изделение 2. За. Приема се. Компромис 1. Е, Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се компромисното предложение. Изменение 281. Кой е за? Против? Отвърля се. 282 за. Приема се. Компромис 2. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 127. Кой е за? Против? Да проверим. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Компромисно изменение 4. Моля, гласувайте. Извинява се. Председателя, компромис 3. Моля, гласувайте компромисно изменение 3. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Изведение 33 за, против, отхвърля се. Компромис 5. Моля, гласувайте. Да проверим е, изменение 33. Моля, гласувайте. Много е близък резултата, така че е добре да проверим. Моля, гласувайте изменение 5. Компромис 5. Край на гласуването. Продължаваме сега. NV5. Кой е за? Приема се. Сега 147. Кой е за? Благодаря, приема се. 148. 152 за. Да проверим, ако обичате. 152. 147 проверяваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 152 за. Против. Всъщност 147 е, отпада, сега гласуваме за 148. Кой е за? Против? Да проверим 148, моля. Отхвърля се. 149. За против. Да проверим 149. Моля, гласувайте. Приема се. 152. За, против, отхвърля се. 155 за, против, отпада. Компромис 6 за. Моля, гласувайте. Край на гласуването. За. Против. Да проверим. 164. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6 казва. Сега се коригира. 7. Компромис 7. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 172. Кой е за? Против? Отхвърля се. 175 за. Приема се. 176 за. Против? Отхвърля се. Да проверим ли? Добре, проверяваме 186. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 177. Кой е за? Против? Да проверим. Моля, гласувайте. 177. Край на гласуването. Приема се. 178 за. Приема се. 180 за. Против. Отхвърля се. Сто осемдесет и едно за, против. Да проверим. Гласувайте, моля. Сто осемдесет и едно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 182 за. Приема се. 183 кой е за? Сега минаваме на компромис 8. Моля, гласувайте. Компромис 8. Приема се. Приема се. 193. За. Против. Отхвърля се. 194. За. Против. Отхвърля се. Компромис 9. Гласувайте. Прекратете гласуването. Минаваме нататък на 205. Изменение 205. Кой е за? Против? Мисля, че се приема, но да го проверим. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля с един глас. Компромис 10, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 202. Кой е за? Против? Отхвърля се. 212. За, против, отпада. 213. Да проверим 212. Моля, гласувайте. Изменение 212. Прекратете гласуването. Сега отиваме на 125. За, против, отпада. 216 за, против. Мисля, че е, се приема, но да проверим. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 207 за. 217, извинете, за, против, отхвърля се. Компромисно изменение 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромис 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Сега изменение 224. За. Против. Отхвърля се. Да проверим, моля гласувайте. Отхвърля се. Сега компромис 13. Край на гласуването. Приема се. Извинение 233. Кой е за? Против? Отхвърля се. Компромис на изменение 14. Гласувайте. Прекратете гласуването. Сега отиваме на изменение 235. Кой е за? Против? Отхвърля се. Компромис 15. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Изменение 247. Изменение NV 32. За, против, отхвърля се. Компромис 15, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 247. За. Против. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Извинение 247. За, против, отпада. 249. За, против, отхвърля се. 250. За, против, отхвърля се. 252. За, против, отхвърля се. 253 за. Приема се. 255 за. Приема се. 256 за. Против. Отхвърля се. NV34 за. Приема се. 259. Кой е за? Против? Приема се. 260. Компромис 16. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 17. Гласувайте. Приема се. Отиваме на компромис 18. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 285. Кой е за? Приема се. Енви 29 за, против. Да проверим. Енви 29 гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Сега 289 за, прието. 336. Приема се. Сега минаваме на обедин, обобщени е, изменени 18-та. За, против, прието. Компромис 19. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 297 за, против, отхвърля се. 298, за, против, приема се. 300 за, против, отхвърля се. Компромис 20 Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Извинение 309 за, против. Да проверим 309. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Триста и дванайсет. за, против. Да проверим, гласувайте. 312. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис 21. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 326. Изменя 326 за. Против. Да проверим. 326. Гласувайте. 326. Край на гласуването. Приема се. 337. Кой е за? Против? Приема се. Двеста и четири за. Приема се. 209. За. Значи 209. Гласувайте. Край на гласуването. Извинение 11 за, против, въздържа, е, от, отхвърля се. 12 за, против, приема се. 13 за, приема се. 14 за, приема се. 16 за, против, да проверим. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 4 за. Приема се. Изменение 6 за. Приема се. 22 казва оратора, казва председателя. Кой е за, против, е, против? Да проверим. В лявата част на залата не гласуват. Моля, гласувайте. 22А. 22А. Край на гласуването. Прието. Сега изменение 20 за, против, отхвърля се. 21 за, приема се. 22 за, против, отхвърля се.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 Приема се. Извинение 42. Кой е за? Против? Отхвърля се. 43. За? Приема се. 46. За? Против? Отпада. Компромис 26. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 27. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега изменение 54. За, против, отхвърля се. Компромис. Искате да проверим ли? Компромис 28. Гласувайте. Да проверим ли? Е, извинявайте, да се върнем на 54-то изменение. Гласувайте, моля. Изменение 54. Край на гласуването. Отхвърля се с няколко гласа. Компромис 28. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 29. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 30. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 31. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 81 за, против, отхвърля се. Осемдесет и четири за. Приема се. 86 за. Приема се. 87 за. Приема се. Компромис 32. Гласувайте. Тридесет и две край на гласуването. Приема се. 88. Кой е за? Приема се. Сто и десет за, против, отхвърля се. 92 за, приема се. Компромис 33, гласувайте. Приема се. Изменение 99 за. Приема се. 101 за. Приема се. Компромис 34. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 106. Разделно гласуване по първата част. Кой е за? Против? Отхвърля се. По втората част. За, против? Отхвърля се. 107. За. Отхвърля се. 108. За, против? Отхвърля се. 109. За. Приема се. 112. За. Против? Отхвърля се. 115 за, против, отвърля се. Това е включено в компромис 27. От секретарята ми каза, че е включено там. Така че преминаваме към Да, всъщност гласувахме за това в компромис 27. Сега гласуваме за проект в резолюцията в поправения и вид. Не, извинява се председателя, 115 за, против, отхвърля се. И сега вече минаваме към гласуване по цялата резолюция. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Поздравление на оратора. Има думата оратора. Господин Дерано има думата. Само да ви благодаря. Благодаря на всички колеги. Надявам се, че и в пленарна зала ще се потвърди този резултат и е, това ще е добра база за преговорите между съвета и парламента и парламента ще е, наложи своите позиции по този въпрос. Благодаря. Благодарим на докладчите в Сянка, на всички сътрудници. Поздравления отново. Сега да преминем към точка пета Една минута прекъсваме, за да техническа пауза и ще продължим. Good morning, Chairman. Can I sit next to you? Good morning. Przechodzimy do punktu kolejnego. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Добре дошли на нашите гости от Генерална дирекция Здраве. Сега те ще ни представят доклада за въздействието на международните дейности в областта на хуманното отношение към живота ните върху конкурентно способността на европейските производители на селскостопански животни в един глобализиран свят. Координаторите поискаха комисията да направи презентация по доклада, който скоро бе е, публикуван. Е, вече чухте заглавието. Въпросът определено има значение за европейските производители. Ние винаги сме били водещи в разработването на един стабилен законодателен модел за хуманно отношение към животните. За да бъде един подобен модел устойчив, той трябва да бъде прият и на международно ниво. И е необходимо да разпространяваме информация за него и да представяме нашите най-добри практики в международен план. Също така е необходимо да упражняваме и натиск върху международната общност – не само с търговските партньори на Европейския съюз, но и да повишаваме информираността на потребителите. Така се осигурява и равнопоставеност между европейските производители и тези извън Европейския съюз. Добре дошли на представителите на Генералната дирекция. Тук ще засегнем и въпросите за конкурентоспособността. Давам ви сега думата, заповядайте. Благодаря, господин председател. Добър ден, уважаеми депутати, дами и господа. Нека да започна с благодарност за поканата за изготвянето на този доклад. През 2012 бе разработена стратегията и приета за хуманно отношение към животните. В тази стратегия се предвиждаха 12 дейности и доклада е една от тях – той се базира на едно подготвително проучване за резултата на международни дейности върху хуманното отношение върху животните. Е, тази тема е приоритет за комисията, като целта е да се налагат високи стандарти за хуманно отношение към животните с европейски модели и принципи. Ние винаги сме били водещи в разработването на солидни законодателни модели в това отношение, които сега се възприемат от доста страни. Но извън Европейския съюз нашите правомощия са ограничени е, единствено можем да установяваме солидни партньорства с международни организации, е, за да споделяме целите и да извършваме взаимно допълващи се действия. Тук на екрана сме представили основните инструменти. Конференции, обучение и изграждане на капацитет. Ще се върна на тези теми отново. Докладът е, прави преглед на основните дейности на комисията е, с подкрепа на страните членки. Оценяват се резултатите относно разпространяването на стандартите за хуманно отношение към животните на световно ниво и се анализира нашия принос в е, постигането на равнопоставеност между европейски и неевропейски производители – Нашата дейност се развива на многостранно и двустранно ниво. На многостранно ниво целта е да се разработят международно при признати стандарти на Международната организация за хуманно отношение към животните ОИЕ. Работим за да се отразят в тези стандарти основните европейски принципи осигуряваме технически е, съвети и участваме в съответните работни групи. Поставяме акцент върху е, изпълнението на стандартите на ОИЕ в, не, е, в страни извън Европейския съюз. Предоставяме и технически подкрепа на много от дейностите на Международната организация. Стандартите на тази международна организация ОИЕ е, се използват за постигане на съгласие на международно ниво. Затова те са толкова важни. Изграждаме и капацитет посредством различни инструменти, по-добро обучение за по-добро добри продоволствие, тайекс и други. Освен международните стандарти, това е една от ключовите ни дейности. 14 стандарта за хуманно отношение към животните са разработени до сега. Също така следваме и работим за изпълнението на регионалните стратегии по тази тематика на ОИЕ. За първ път тази организация прие глобална стратегия за хуманно отношение към животните. Ние подкрепяме, защото тя ще подсили и международното сътрудничество и координиране. Комисията е основен донор на Международната организация за хуманно отношение към животните ОИЕ и работим и по разработване на платформата за хуманно отношение за Европа. Там се е, покриват области, където комисията няма правомощие, примерно за бездомните кучета. Изготвям, работим и за изграждане на капацитет в ФАО в допълнение на мерките за устойчиво производство. На двустранно ниво целите са да се направи така, че е, принципите за хуманно отношение към животните да се включват във всички е, договори с е, страни извън Европейския съюз, а също така и да се включат в вече подписани е, споразумения и различни е, форуми за сътрудничество. Даваме някои примери тук на слайда. На двустранно ниво основните цели – са да се повиши информираността, да има общо схващане за това какво е хуманно отношение към животните, да се споделят технически познания, особено с страни извън Европейския съюз, да се оказва подкрепа при разработване и прилагане на законодателство на базата на стандарти на Европейския съюз или ОИЕ. Също така да се обсъждат на международно или двустранно ниво определени теми. Също така много интензивно работим по отношение на научно-технически изследвания, техническа помощ и изграждане на капацитет. Виждате представени нашата дейност в периода 2004-2015. Мисля, че можете да оцените колко усилия сме положили, за да работим за разпространяване на информираността по темата на световно ниво. Също така бе проучено и това какво въздействие имат тези дейности върху конкурентноспособността. Както казах, нашия доклад се базира на едно проучване и що се отнася до конкурентноспособността, е, мога да кажа, че бяха отчетени един ограничен брой от анкетир, от отговори. За съжаление нямаше толкова много отговори, колкото очаквахме, е, така че резултатите са на базата на ограничен брой респонденти. Оглеждат се и секторите, защото има и различно възприятие за това, кои фактори въздействат на конкурентоспособността. Първо се разглежда производителността, а също така и колко струва конкурентоспособността. Има различни възприятия между производителите от Европейския съюз и извън ЕС защото законодателството изисква от операторите в Европейския съюз повече усилия и разходи. Но, така или иначе, има, се отчита положително въздействие от спазването на това законодателство по отношение на качеството на продуктите. Предимствата в неевропейски страни са е, предимно поради е, разходите за фураж и труд, но няма пък въздействие върху стандартите за хуманно отношение върху животните. От проучването става дума, че има и много други фактори, които се отразяват на конкурентоспособността. способността спазването на стандартите за благоприятно отношение към животните, има отношение към пазарите и за, за производителите и в Европейския съюз, и извън Европейския съюз, включително и за достъп за пазари извън Европейския съюз. Няма установени е, примери на изкривяване на търговията и не е възможно да се сложи така количествено измерение на е, въздействието на политиката за хуманно отношение към животните. Не можем да предоставим в това отношение количествени измерения. Какви са заключенията? Според нас те са най-важната част от доклада. Първо, Европейския съюз си сътрудничи на международни ниво за развиване на стандартите за хуманно отношение към животните. Тези дейности са дългосрочна инвестиция на базата на три етапа – информираност, изграждане на капацитет и финансиране – с, е, както знаете, с течение на годините комисията е отделила доста значителни средства, за да се постигне всичко това. Комисията заедно с страните членки е изиграла водеща и решителна роля за повишаване на информираността по темата с много значителни постигнати резултати. Също така сме ангажирани да провеждаме международна е, търговия на базата на ценности, е, спазващи е, хуманното отношение към животните. Водещи сме в това отношение, също така даваме и вдъхновение за доброволни инициативи от страна на съответната индустрия. Поставили сме темата за хуманно отношение към животните на много международни форуми и дейностите на международно ниво изведоха европейския модел за хуманно отношение към животните като водещ в много страни извън Европейския съюз. Е, имаме и водеща роля в е, подкрепене на дейността на Международната организация ОИЕ за разработване на стандарти и насърчаване на активно участие от страна на страните извън ЕС. Комисията играе водеща роля в изпълняването на стандартите на Международната организация за хуманно отношение към животните – в страни извън Европейския съюз и включително по време на транспорт. По отношение на двустранното сътрудничество сме подобрили е, условията за някои животни в страни е, извън Европейския съюз и така се улесняват и нашите изисквания за е, внос на такива животни. хиляди професионалисти са ангажирани в научно-изследователска дейност, обучение и изграждане на капацитет. Това увеличава и познанията, и уменията по отношение на тематиката. Стандартите за хуманно отношение към животните имат ограничено въздействие върху конкурентоспособността на европейските производители на световните пазари. Общите разходи за спазване на тези стандарти остават доста ниски в сравнение с другите производствени разходи. И заключението е, че е, разгласяването на тези стандарти на Европейския съюз постига дългосрочната цел да се подобри хуманното отношение към животните в света и да се е, даде и допълнителна стойност на продуктите, когато те излизат на международните пазари.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 благодаря ви и сега предполагам, че ще преминем към въпросите. Не искам да налагам ограничения. Хиранс Гарсия е първата. Заповядайте. Благодаря. Аз трябва да кажа, че не съм много съгласна с това, което ни се каза. Струва ми се, че вашия анализ е малко упростенчески. Няма връзка между това, което вие ни казвате и което ни казват производителите. Според производителите, разходите по хуманото отношение и конкурентоспособността на международните пазари не са високи, но тук не става дума само за разходи, а и за всички други норми, като продоволствена сигурност, екологични стандарти – и се оказва, че ако отчетем всички тези фактори, вече не сме конкурентоспособни. Това е очевидно. Имаме проблеми с нашата продукция и конкуренцията с трети страни. Всъщност ние доста и внасяме. За това ще кажа. Имаме много строги норми и за транспорта на животните, и за убийството на животни. Имаме наистина изисквания, които са много. Има изисквания и за доброто състояние на почвата. Трябва първо да се убедим, че се изпълняват всички условия, преди да мислим и за нови норми, защото проблемът е, че нормите не се изпълняват еднакво от всички държави, членки и региони на Европейския съюз. Нямаме нужда от нови норми, имаме нужда от изпълнение, а при третите страни трябва да сме сигурни, че ако те ще ни пращат животни, тяхно производство, то трябва те да са отглеждани при всички условия, да има реципрочност и тази реципрочност да отговаря на международните договори. Ако ще измисляте нови норми, то измислете инструмент, който да прави това, а именно третите страни да приспособят своята продукция към нашите норми, които са толкова взискателни. Благодаря ви. Ако може по минута и половина да са изказванията, госпожа Шаер. Благодаря ви, господин председател. Съгласна съм с колегата, която току-що се изказа. Аз съм за хуманото отношение към животните. От Холандия съм и в Холандия плащаме по 50 евроцента повече за месото в сравнение с други страни. Трябва да има строги изисквания за превоза на животни. Същевременно е необходимо да награждаваме хората, които добре си вършат работата и да наказваме тези, които не се справят. Но какво става в Европа в момента? Ако ние продължаваме да налагаме строги изисквания, всъщност пречим на месопроизводството в Европа. И има още нещо. Необходимо е да се помага на стопаните, които наистина се опитват да изпълняват нормите. Госпожа Агилера Благодаря, господин председател. Благодаря за изказването на госпожата. Имам следния въпрос по доклада. Е, вие е, в заключенията си казахте, че нормите за хуманното отношение имат своята връзка с конкурентоспособността, но ме ме интересува как сте направили своя анализ на това влияние. Ако оценката, която е направена е твърде ограничена, ние трябва да го знаем. На второ място, какви са критериите за включване в нашите търговски споразумения. Доколкото разбираме, по някои търговски споразумения има напредък по тази тема, в други не, например в споразуменията с Южна Африка, Северна Африка, тези норми може би те първа трябва да се включат. Защо в някои споразумения тези норми се споменават, в, в други изобщо не се споменават? На трето място, вие казахте, че е много добре да включваме изискванията на ФАО, на ОИЕ и такива международни организации, включително и при умъртвяването на животните – Господин Капуто. Благодаря. Европейския съюз винаги е, е бил е, челни позиции, що се отнася до много взискателното законодателство. Ние искаме и подобен международен модел. Това е много важно има проблем с английския превод, казва оратора. И тъй трябва да имаме норми за умъртвяването на животните, за хуманното отношение към животните. Тези норми се прилагат към производството в Европейския съюз единствено обаче, а не към вноса. Вноса е същевременно много важен и в Европейската стратегия. Трябва да се имат предвид и разходите вътре и извън Европейския съюз. А, имаше два случая на търговски обмен, в който тези въпроси не бяха отразени. Това бяха наистина изкривявания, като при яйцата, износа на живи говеда. При говеждото месо сигурно си спомняте, че след въвеждането на микробните тестове, голяма част от месото от Бразилия беше спряно, защото се оказа, че е, хигиенните практики са много съмнителни и че документите са били фалшифицирани. Интересуваме дали комисията ще има по-добри одити, разширени одити, дали ще подобри информацията е, за продукцията от Бразилия, особено с оглед на споразумението Меркосур, по което работим. Представителката на комисията говореше за изпълнение. Искам да знам какво точно се има предвид. Госпожа Хазекамп. Добре е, че за комисията хуманото отношение към животните е важно, но ние чуваме много думи, а не виждаме дела. Да, вие сте положили усилия, но всъщност стъпките бяха направени още през 90-те години, докато сега ние сме 28 държави членки. А виждам, че за вас като че ли живота на животните не, не е толкова важен. Не виждам по какъв начин нормите в Европа биха могли да подобрят нормите по целия свят, след като нямаме никакви правно обвързващи споразумения. Погледнете отношенията ни с Украина. Те позволяват да отворим широко вратата за яйца от батерии на отглеждани кокошки, нещо, което е забранено в Европа. Също така съм чувала комисията да казва, че някои от правилата за превоза на животни към трети страни не се прилагат по същия начин, но Съда на Европейския съюз няколко пъти е заявявал, че при този превоз трябва да се спазват същите норми. Интересуваме как ще запазите едни и същи изисквания и в Европейския съюз и извън него. Господин Андрю, благодаря за представенето, благодаря за доклада и благодаря за ролята на комисията в международната организация. Наистина, връзката между нормите и конкурентноспособността е нещо много важно. Трябва да знаем как се развиват нещата, как се осъществява напредъка. Същото се отнася и до използването на антибиотици в големите ферми. Но аз искам да знам най-вече какво се прави за промяната на поведението на потребителите, защото сега имаме и различни видове потребление, като веганите, например. Това също така е проблем за продукцията. В крайна сметка, на края на веригата е потребителя и трябва да знаем какви са моделите. Това са моите въпроси. Господин Лазо, благодаря, господин председател. Мисля, че трябва да бъдем практични на първо място, защото големите разходи за производителите идват от етикетирането. Специфичното етикетиране означава, че животновътството се извършва при добри норми. Има голяма взискателност по отношение на продукта и често трябва да се плати повече, за да има проследяемост и по-добро животновътство. Ние трябва да защитаваме този добър модел. Също така трябва да го защитаваме и в споразумение като Меркосур, но аз казах, че искам да бъда прагматик. Трябва да се запитаме как да направим така, че да не натоварваме прекалено много животновъда. Също така трябва да имаме предвид нормите за превоза и да видим как се отнасяме към ритуалните умъртвявания на животни, месото халал. Затова не чухме нито една дума. Ще спра до тук. Благодаря. Агню. Th- th- thank you. Um, the interesting thing about this report was that it... Uh... Господин Агнил, интересното при този доклад беше, че в него се казва следното. Дори и страните да изпълняват тези норми, те ще бъдат по-конкурентоспособни, е, стига да имат ефтини фуражи и ефтина работна ръка. Не го забравяйте, но в Европейския съюз имаме проблеми с трети страни доколкото разбирам, са издадени пет ограничителни заповеди срещу европейски държави членки. Нека не критикуваме само останалите. Да не говорим, че стопаните бяха подведени, те смятаха, че ще имаме меки зими, защото всеки говори за глобалното затопляне, но вижте какво се случва сега. Ние сме в разгара на зимата, е вече е март. Никой вече не вярва на тези глупости за топлото време. Има и още нещо. Религиозните ритуални умъртвявания на животни. Има голямо увеличение на броя животни, които се убиват по този начин. Нищо не се прави обаче, за да ограничим тези практики. Така че нека първо погледнем в собствения си двор. Колегата Колумбие. Благодаря, господин председател. Наистина всички сме за хуманото отношение на животните, но не чухме а, конкретна информация за разходите за продукция в резултат на налаганите от вашите норми. Също така аз съм поредния оратор, който ще говори за отношенията ни с трети страни, например Бразилия в контекста на бъдещото споразумение Меркосур. Какво се прави също така срещу практиките, които са вредни за производителите и за финансирането? Например, американците и фуража, Сдружението Фидлот, практиките на това сдружение не са отречени. Благодаря. Колегата Хауслинг. Е, е, вие от комисията, уважаема госпожа, представите на много така розова картина но комисията трябва да се е, грижи преди всичко в, в Европа да има е, равни стандарти, еднакви стандарти. Например, е, в Германия има изключение, в Германия има изключение за рязане опашките на, на някои животни, е, би трябвало такива норми да са валидни за е, всички държави членки. Е, сега при транспортирането на животни отново проверките са много различни, резултатите са различни. Би трябвало да се стандартизират преди всичко проверките и начина на провеждането им защото там има много пропуски. И в външната търговия, ако искаме да сме така пионери, да, да сме водещи, би трябвало доста неща да поправим в собствените си държави членки и в Съюза, за да може да поддържаме високи стандарти. Например, фидлотс, както в които са съвместими с европейските стандарти. Е, е, би трябвало сега това да се, да се доведе до знанието на европейските е, скотовани, за да се въведат общи стандарти за всички. Много работа има, трябва да се върши в това отношение. Друго, за отглеждането на зайци. Е, е, същото и за отношението към е, пуйки и така нататък. В всички тези случаи има редица пропуски. Аз ще си спестя първата част от изказването, защото господин Хъзлин каза основните неща. Мога да си представя, че европейските производители нямат, е, не, е, така, не страдат от е, конкуренцията, конкуренцията не страда на, Европа, на световите пазари, обратното. Но трябва да внимаваме в Европа на един и същ пазар да, да, да, да сме подложи на същата конкуренция, както хора от, скоро от производители от трети страни и тези, които не спазват европейските стандарти, макар ние да сме така, е, е, по-стрикни в това отношение. Това се отнася до вноса на мляко, е, месо и млечни продукти. Тук ние няма да имаме наистина шансове за конкурентоспособност на европейския пазар, ако не спазваме правилата. Господин Яр Посол. Благодаря. две неща. Комисията, от комисията се прави, като казаха, че трябва да се, да се съобразяваме и с екологичните стандарти. Това ще е златната среда. Е, добре беше, ако всички е, се спазвахме и работахме по едни и същи е, правила, световни правила, но света не е идеален. Разбира се, има най-различни. Сега не искам да кажа кои са добри и лоши, просто са различни. И това, разбира се, е за сметка на конкурентоспособността. Споменаха се основните проблеми. Е, е, мен ме вълнуват две неща. Първо, когато изнасяме в трети страни, е, по-малко е това, но когато го правим, като Европейски съюз имаме отговорност е, в, за обработката на крайния продукт. Сега, е, може би ще кажете все ни едно как ще се обработва говеждото месо, което ние изнасяме за Турция или където и да е в е, трети страни. Но това трябва да става по същия стандарти, както Европейския съюз. И второ, при техничните стандарти трябва да отиде много по-далеч. Ако сега сме твърди, ще кажем никакъв компромис, ако кажем при, при е, хуманното отношение към животните е, трябва, ако имаме някакви стандарти, е, тук да, да настояваме вносните е, продукти да отговарят на същите стандарти, с които ние е, работим тук. Внос и износа е, трябва да е, са равнопоставени. Е, сега, е, каза се, че е, малкият недостатък, който тук бе е, анализи, е, е, така посочен тук, може да се окаже по-голям и заслужава да се анализира по-внимателно. Буда. Благодаря ви. Аз съм малко скептично настроен по отношение на чутото в доклада, особено при условията на климата, които биха се отразили на свинепроизводството или производството на птици. То зависи в голяма степен от климатичните условия. Няколко думи и за конкурентоспособността. Комисията трябва да проумее, че не бива да занижава своите стандарти при вноса в Европейския съюз, защото това създава много неравни условия. Поставя нашите производители в неизгодно положение и в крайна сметка води до банкрут. Вземете Меркосур. Имаме различни стандарти за качество и позволяваме да се внасят продукти от къде ли не произведени при съвсем различен стандарт. Ние създаваме неравни условия, това вреди на нашите производители и ще има много сериозни последици за тях. Затова наистина би трябвало да мислим холистично. Да мислим, например, за медикаментозните фуражи, за антибиотиците, за това, което се прави извън Европейския съюз и да сравняваме с практиките в Европейския съюз, знаем, че има много строг надзор. Благодаря ви. Госпожа Гърлинг, мисля, че вие направихте един анализ при хуманното отношение на животните, мисля, че той може да се обобщи като мека сила. Ние можем да бъдем и по-категорични и така опираме до въпроса за търговията. Ролята на тази тема в международните споразумения. Връщам се на коментара на госпожа Агилера. Ние не знаем как комисията тълкува нормите на СТО, тъй като има големи разлики между различните споразумения. Непрекъснато ни се казва, че хуманното отношение към животните не може да бъде важна част от търговското споразумение. Така ли е наистина? Кога, в крайна сметка, комисията наистина ще въведе стандарти и ще се справи с евентуалните предизвикателства. Само така ще имаме напредък. Иначе при тези споразумения нямаме равни норми и това не е начина на работа на СТО. Бих искала комисията да предприеме стъпки и съм напълно съгласна с направения анализ, а именно хуманното отношение към животни не налага разходи, които са по-големи от разходите за фуража или работната ръка. Но това е отделна тема. В крайна сметка, хуманното отношение на животни е не само разходите, за нас това е принципен въпрос – не може да се прилагат различни норми спрямо внесената храна. Надявам се, че по тези предизвикателства ще се работи и с другите ви колеги в комисията. Благодаря. Подобно на преждеговорившите, е, мисля, че доста положително за нас са представени нещата в е, това проучване. Интересуваме колко държави членки са участвали в анкетата и дали е, са участвали е, страни извън Европейския съюз, като Турция, например, защото е, е дори в, в, в Европа стандартите за е, хуманно отношение към животни не са еднакви, пък да не говорим за трети страни, особено по отношение на транспорта. Тук нямаме, е, не чухме от комисията колко е, животни, живи животни се изнасят в трети държави, членки от Европейския съюз. И е, после е, проверките трябва да функционират. Няма полза, ако всичко това е разписано на хартия, имаме разни закони на, на книга, а нищо не се е, спазва. С българското председателство обсъждахме този е, въпрос въпрос. Е, те нямат отговор. Те ни препращат към европейските е, проверки, контроли. Е, комисията казва държавите членки трябва да ги осъществяват. Най-добре е, ако наистина трябва да внимаваме как се транспортират живи животни извън Европейския съюз, които биват умъртвявани в трети страни и какви стандарти там се спазват отношение. Благодаря ви. Имам следните притеснения. Ние винаги говорим за европейските регламенти и норми, налагаме ги на европейските стопани и това е добре, защото така защитаваме и животните и здравето на хората. Въпросът ми обаче е дали тези норми се налагат на трети страни, на износителите на храни към Европа. Има ли обвързващи споразумения за спазването на нормите на хуманното отношение към животните между Европейския съюз и третите страни? Комисията разполага с инструменти, така че да накара тези трети страни да изпълняват нормите в Европейския съюз, надявам се. Също така. Трябва да се мисли за различните физиологични показатели и обема на продукцията – Разглежда ли се това във връзка и с други фактори, като безопасност на работниците и защита на околната среда? Вие говорихте за разходите. Понякога се случва нормите да не се изпълняват на 100% заради местната специфика. Това, което е важно е не толкова какво се случва в Европейския съюз, а какво се случва извън него. Госпожа Магинес, благодаря, господин председател. Вече бяха повдигнати много въпроси. Аз искам да направя един свързан с това коментар. Много стопани следят какво правим и вече има чувството, че нас ни е грижа повече за животните, отколкото за хората, особено по това време с тези ужасни бури, снега, вятъра. Условията за работа на стопаните са наистина много стресиращи и ние трябва да го отчитаме. Много от тях са подложени на огромно напрежение, за да могат да гледат кравите, да ги доият, да са сигурни, че ще се е, родят новите агнета. Ние често говорим тук за това, че трябва да се налагат нови норми, но някак си не мислим за въздействието на тези норми върху стопаните. В крайна сметка, хуманното отношение към животните е отговорност на всички. Но не забравяйте, че нашите стопани са подложени на огромно напрежение. Трябва да го отчитаме. Благодаря. С това изчерпихме списъка. И сега давам думата на комисията. Ако желаете, можете да отговорите. Thank you very much, uh, Mr. Благодаря, господин председател. Uh, благодаря ви и за въпросите. Ще се опитам да отговоря. Няколко от вас е, говориха за е, прилагане на европейското законодателство на практика, което не влиза в обхвата на този доклад, стрикно погледнато. Но трябва да ви уверя, че комисията, за комисията е основен приоритет е именно да гарантира изпълнението на е, действащо законодателство. И една от темите, е, на които обръщаме особено внимание, е, е транспортирането на превозването на живи животни. Директорите и в на генерална дирекция Санте и други е, е, отговорни по темата провеждат, е, правят проверки в трети сни, в Турция, например, за да преценят как стоят нещата и проследяват транспортирането. Редица други дейности извършва комисията, включително срещи на националните точки за контакти, отговорни за транспорта Имаме е, е, европейска платформа за е, хуманно отношение към животните, която включва и транспортирането, освен всичко останало. Много сериозно мислим и работим по въпроса и си даваме сметка за решение на съда, в които условията, при които се е, е, е, транспортират животни от Европейския съюз към трети си, трябва да бъдат спазвани стриктно. Работим в тясно взаимодействие с компетентните органи в държавите членки, които отговарят за изпълнение на спазване на европейското законодателство. Това беше по въпроси свързани с изпълнение на европейските норми. Поставихте и въпроси, свързани с е, използваната методология в е, анкетата, в проучването и възоснова на която изготвихме този доклад. за въздействието на хуманното отношение към животите върху конкретно способността. Стъпили сме върху четири основни източника е, на информация. Първо, съответната литература. Второ, редица е, срещи и разговори с европейски е, фирми, асоциации, търговски дружества и специално и конкретно оператори в определени страни извън Европейския съюз. 12 са тези страни. Украина, Ливан, Чили, Бразилия, САЩ, Тайланд, Индия, Китай, Южна Африка, Намибия, Нова Зеландия и Австралия. Всички тези страни дадаха отговори на, на въпроси от анкетата, с изключение на Тайланд и Нова Зеландия. Това беше по методологията. Колкото до възможността да се представи повече информация относно префер... преференциите на потребителите е, в този доклад, въпрос, който поставиха някои от вас. Както вече казах, не беше възможно да се е, доберем до данни, които отразяват приноса на хуманното отношение. Защото често това е свързано с други въпроси, е, както биопроизводство, екологични методи на отглеждане, така че да се отдели е, конкретно пример е, на, на, на е, хуманното отношение като отделен така, база данни не, не, не беше възможно. Ето защо не сме го включили. Няколко от вас споменаха въпроси, свързани с търговията, вноса и износа. Да ви припомня, че като членове на СТО, ние трябва да изпълняваме задълженията си в тази организация и не можем да налагаме там наши стандарти на трети държави. Това е нещо, което не можем да направим ето защо въздействието ни, нашето влияние е предимно е, да под, по отношение сътрудничество, да подобряваме сътрудничество, което дава добри резултати. При няколко години, когато започвахме преговори с е, е, трети страни за търговски спогодби, дори немислимо беше да сключи в програмата, в разговорите, в преговорите е, хуманното отношение към животите. Сега обаче трети страни не искат помощ е, в това отношение, очакват от нас да, да им съдействаме е, в това отношение. Така че, за, за да се постави е, е, добро хубавото, хубавото отношение към животите в един световен контекст, е, важно за нас е първо да се разработят е, международни стандарти, е, защото за да могат да, да се спазват такива стандарти, трябва да са прияти от други и от другите. Комисията е, редовно включва разпоредби, клаузи, свързани с отношението към животните в различни е, преговори, различни е, договори. Имаме мандат за това в, от съвета, така че в всяка спогодба или меморандум хуманното отношение към животните представлява важен съставна част и е, имаме редица дейности в този смисъл с редица държави. Колкото до връзката с антимикробната резистентност, е, този е, въпрос не е включен в доклада, но тъй като е, резистентността е един от приоритетите на комисията, работим много активно с ОИА и други международни организации. Е, въпросът за етикетирането бе поставен, важен е той за яйцата и яйчните продукти. Тук е, ние работим по редица международни стандарти и се опитваме да ги прилагаме, тъй като те за пръв, бяха първите приети международната е, организация, които се отнасят до умъртвяване и транспортиране на животни. Надявам се да съм отговорила общо на повечето ваши въпроси. Благодаря ви отново за поканата да представя този доклад в комисията. Благодаря ви, господин председател. Комисията, председателя, благодаря е, за представената информация и за отговорите ви на въпросите. Предполагам, е, съзнавате, че подхода ни към е, животните, към хуманното отношение към животните е, е съвсем реали, прагматичен и реалистичен. И е, е, други комисии, няма да ги споменавам, са ви задавали по-така остро въпроси. Ние сме по-умерени, реалисти, но сме за това да се е, спазват нормите на хуман, за хуманно отношение към животните. Е, много трудно е да се прецени кой не спазва и кой спазва и как това се отразява върху конкретно способността. Винаги може да се е, релативира коректното спазване. По-голяма или по-малка степен е, се спазват някои норми което дава възможност, отваря вратичката на някои производители да не спазват стандартите, за да съкратят разходите си. Не спазване на стандарти обикновено противоречи е, в крайна сметка се е, оказва, е, че има обратен ефект върху производителите. Трябва да има предвид и това. Благодаря ви за участието в това обсъждане. Ще говорим и е, за отношението към животните през призмата на, на транспортиране на е, животни. Още повече, че има намерение да се заде специална комисия за хуманно отношение към животните. Така че това, което се каза тук за умъртвяването и че то трябва да се прави на място тук е оправдано предвид е, е, някои економически съображения, пък и е, доброто отношение към животните. Благодаря. Сега ще минем на следващата точка от дневния ни ред. Благодаря на комисията. Следващата точка е точка номер 6. И сега Отправям поглед към госпожа Гилера из производство, продажба и използване на медикаментозни фуражи, е, извеждане от е, действие на директива на съвета 90-167. Говорихме е, вече за антибиотици и резистентността към тях. Това са важни въпроси. Нека да дам сега думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Наистина бих искала да кажа докъде сме стигнали в парламента при медикаментозните фуражи. Доста закъсняхме. И това не беше заради самия регламент – а просто мандата на парламента е, беше такъв, че имаше връзка между тази тема и регламента за ветеринарните лекарствени продукти или ВЛП. Съвета също се забави и в крайна сметка триалозите по медикаментозните фуражи започнаха на 6 март. Тогава се проведе първия триалог. Мисля, че има положителен напредък. Работи се доста по техническата страна на разговорите от страна на секретарията Гонсало, Магдалена, от страна на съвета също беше работено доста опорито и на 6 март, както казах, проведохме първия триалог. Мисля, че напреднахме по доста теми. Проблемът при тези дебати е, че този регламент е тясно свързан с регламента за ветеринарните лекарствени продукти и в определенията си и в други свои части. За това е важно и съгласието по регламента за ВЛП. Иначе има много от текстовете е, в ветеринарните лекарствени продукти, които ще имат отражение и за нашия регламент. Така че наистина на 6 марта е, стигнахме до съгласие, бих казала и повече от 50%. Следващия триалог е на 26 април. но пак става дума за същото. Доколко ще е напредна регламента по ветеринарните лекарствени продукти, по него работи госпожа Гростед в комисия Енви, така че трябва да видим докъде ще стигнат те. Има воля за това заседание, но в крайна сметка ние не знаем дали ще можем да го проведем на 26 или ще трябва да отложим датата. Иначе мога да кажа пак, по време на първия триалог имаше много важен напредък. Имаме и общи виждания с съвета по някои от важните елементи – Надявам се на 26 април да продължим напред, защото всички ние имаме тази воля и аз като докладчик и докладчиците в сянка, ние искаме добър регламент за производството на медикаментозни фуражи. И разбира се, трябва да се мисли и за другите начини на даване на лекарства на животните, като, например, поставяне на лекарството във водата или ръсенето върху фуража. Ясно е, че използването на антибиотици обаче вреди и на животните, и на хората. При тези триалози ние бихме искали наистина да имаме добър регламент за бъдещите години, да има и добър контрол върху здравето на животните. Защото виждаме, че в целия Европейски съюз проблемът с антибиотиците става доста сериозен. Благодаря на всички, на докладчиците в Сянка. Със сигурност ще продължим работата и аз съм готова да отговоря на всички, ако имат по-конкретни въпроси. Благодаря. Dziękujemy pani poseł sprawozdawcy. Благодаря много. Има ли е, желания за изказвания, въпроси към докладчикът? Нещо, което ви интересува да имате като въпроси? Да чуем докладчиците в сянка. Заповядайте. Заповядайте. Да, това не е непременно въпрос. Аз а, участвах като докладчик в а, Сянка. Безпокоиме е позицията на комисията спрямо лицата, които предписват подобни фуражи. В Обединеното кралство, например, има недостиг на ветеринари, има други упълномощени лица, които могат да предписват подобни медикаментозни фуражи. Ще остане ли тази вратичка отворена? В Румъния също има възможност лица, които не непременно са завършили ветеринарство, но някакъв вид сходно обучение да предписват антибиотици. Не смятам, че това трябва да остане така. После, безпокоиме позицията на комисията да не се разрешава в бъдеще да се дават разрешения за подобни практики на различни лица. Би следвало окончателно да се реши въпроса за това могат ли е, е, помощник ветеринари, например, да предписват подобни храни. Трябва да е ясно как е, ветеринарите могат да упълномощават други лица да предписват медикаментозни фуражи и използване на антибиотици. Коментари извън микрофона. Не widzę więcej zgłoszeń ze strony pani panów posłów. Czy... Не виждам други заявили желания за изказване. Нека да чуем отново представителя, да чуем представителя на Европейската комисия. Благодаря. Аз се наричам господин Тронк. Ако мога да отговоря на въпроса на господин Буда по отношение на лицата, които могат да предписват медикаментозни фуражи. По принцип може и други лица да предписват ветеринарни лекарства е, спрямо националния разрешителен режим. Това е въпрос на субсидиарност. Е, страните членки могат да създадат съответната система, така както вие цитирахте Обединеното кралство. Ние сме за това да има такава система. Настоящата формулировка е резултат от преговорите в съвета и е, клаузите и дискусиите е, по регламента за ветеринарни медик, медикаменти. Нашето намерение е да се остави този вариант, е, да имат възможност страните членки да създадат подобни системи. Dziękujemy przedstawicielowi komisji za udzieloną odpowiedź. Благодаря на комисията за дадените разяснения. Сега думата отново има госпожа Агилера. Заповядайте. Благодаря. Исках да взема отношение по това, което каза господин Буда, който е докладчик в сянка по регламента. Комисията в своето предложение наистина обръща внимание на тези практики. Винаги се е разглеждал и проблема с Обединеното кралство, но сега в хода на триалога ние чухме позицията, която беше както обявената от комисията току-що. Смята се, че има доста ограничителен подход по въпросите, свързани с Обединеното кралство. Всичко е много конкретно. Наистина имаше дебат, защото се разгледа и въпроса за Румъния. Там също има професионалисти, които издават рецепти. И за съвета това е проблем. Трябва да се знае кой е този, който предписва медикамента, кой предписва антибиотика. Това трябва да бъде много ясно. В случая с Обединеното кралство, например, те успяха да се наложат и да си налагат собствените норми. Това се позволи. Има наистина специфика. Същото се отнася и до Румъния. Ние бихме искали проблема да се реши, но нашата позиция е по-различна от тази на съвета. Ще видим какво ще се случи. Принципно съветът смята, че това е изключение, мярка свързана с Обединеното кралство. Те без друго ще излязат и така и това несъответствие ще отпадне. Но това не е точно така. Ние винаги сме казвали, че това е, е важен въпрос, но до сега не се е поставил толкова ребром въпроса за професионалисти в Обединеното кралство, които предписват определени продукти. Може и те да не са антибиотици, но наистина това го има. Има го и при Румъния. Интересното би било румънския представител да се бори малко по-активно в рамките на съвета, що се отнася до позицията на съвета, но ще видим какво решение ще вземем. Надявам се да стигнем до добро решение, за да не добавяме към проблемите на Обединеното кралство. В крайна сметка ние ще трябва да сключим с тях споразумение, като споразумението с трета страна. Докато с Румъния това не е така. Благодаря. Е благодаря. С това изчерпахме тази точка. Е, подранили сме 11 и 15, ако можем да започнем заседанието на координаторите, нека да прекъснем сега до тогава. И моля съветниците на координаторите да влязат във връзка с тях, за да можем да започнем малко по-рано. Благодаря на всички. Благодаря на нашите гости. Ще се видим отново и днес след обед в 14.30.